Поздравление на господин Ламасур. А сега преминаваме към обясненията на гласуването. Шестима души са поискали думата. Никола Сконтис има думата за една минута. chiudere la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri colleghi facciano le... Можете да напуснете залата, естествено, но нека дадем възможност на хората, които желаят е, да, се, да обяснят вота си, да го направят. Бих искала да обясня своя вод за освобождаването от изискването за виза за страните от Западните Балкани. Позицията на левицата е, че всеки гражданин на Европейския съюз и всеки гражданин на света може да се движи свободно в Европейския съюз. Ние сме съгласни с либерализацията на визовия режим, но ние гласувахме против Косово. С, с Косово има проблем. И, и това противоречи на резолюция 1246 на съвета сигурност на ООН. Не става дума за, за стабилност в региона. Благодаря, господин Янст. Една минута. Господин Енст, в залата, госпожа Енст, в залата ли е? А, аз съм предоставила текста си под формата на писмена декларация. Добре, господин Миланон. Благодаря, господин председател. От името на испанската делегация на групата НЕП трябва да се вече ние гласувахме с доклада Дъжон, но не сме съгласни с изменение второ, в което се посочва, че комисията би трябвало да води диалог за е, либерализация на визовия режим. Е, в момента, в който са изпълнени задълженията от страна на съответните страни в Западните Балкани. Според мен е, Косово би трябвало да се разглежда като специален случай. Косово не е признато от е, официалните испански власти, а също и от властите в други държави членки. Не съм съгласен с това изменение, макар че инак гласувахме като цяло за резолюцията, тъй като в останалите части я подкрепяме. Благодаря, господин Миланон. А сега госпожа Корат Спирич. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа, че съвместната декларация действително е голям успех. Трябва да се подчертая това. И именно чрез съвместната декларация успяваме да предадем един много силен политически сигнал. Това, че се обръщаме към всички хора от Западните Балкани, че се опитаме да ускорим процеса в тяхна полза. И всичко това стана възможно благодарение на усилията на НП. Ако е защото ако едно политическо изявление се включи е, в е, приложение направен документ, това е, не би могло да се приеме добре, не е подходящо. аз знам много добре какво а, беше положението в Сараево. А, живяла съм там и много бих се радвала моите приятели в Сараево скоро да получат възможност за безвизово пътуване. Благодаря много. Давам думата на господин Лайхтфрид. Благодаря, господин председател. Бих желал да обясня вата си по доклада Палия Дели. Европейският омбудсман би трябвало да представлява гражданите в Европейския съюз. През изминалата година той предприе обаче нещо, което не е в съзвучие с тази задача. Той е, взе отношение е, по една е, жалба, отправена до комисията, в която няколко държави бяха е, решили да създадат общ цирк и не бяха съгласни с условията, при които живеят животните в този цирк. Благодаря ви, колега. Нека да поздравим представители на Канадския парламент и канадската мисия в Европейския съюз. Те са тук, в трибуната.